Mes Скъпи колеги, откривам днешното заседание на комисите по бюджети. Очаква ни доста натоварен работен ден. за нас ще бъде удоволствие да посрещнем комисарят Оттингер, който държеше да присъства днес на нашето заседание. като обсъждаме е, основните елементи на е, доклада на колегите Обрехт и Дюма за бъдеща на финансова рамка, както и колеги, доклада на колегите Левандовски и Дюпре, свързан с собствените приходоисточници. Двата доклада са, на, са тясно взаимосвързани, защото без нови собствени ресурси няма как да има и нова многогодишна финансова рамка с това уточнение. Тъй, ще отбележа, че това е първото ни заседание за тази година, така че най-напред бих искала да започна с пожелания за здраве и късмет към вас, господин комисар. Правим същите пожелания и към вас, колеги, и към членовете на секретарията и на останалите ни служители. Желая на всички една вълнуваща интересна нова година. Предизвикателствата не липсват. Многодишната финансова рамка за периода след 2020 година, окончателните преговори за Брексит, собствените ресурси. Всичко това са предизвикателства, които стоят пред нас, както разбира се и проектът за бюджета за 2019 година. Така че желая на всички ви че щастлива нова година. Надявам се, че нямате коментари и възражения по днев, проекта на дневен ред. Благодаря на главния докладчик по бюджета, господин Вириоти, за съгласието му да отложим разглеждането на неговия проект от доклад, за да можем да разгледаме темите за многолична финансова рамка и собствените ресурси в присъствието на комисарът Отингер. Не, приемаме дневния ред. Припомням вече за заседанията на координаторите от а, 4-11 декември 2017 година можете да намерите в папките пред вас. Ако нямате възражения, смятаме протоколите за прияти. Извинете, смятаме, смятаме решенията на конаторите за прияти. Припомням ви, че днес в Днес и 30 ще има коктейл за новата година и тъй като гласуването ще бъде веднага, веднага преди това, мисля, че ще има достатъчно хора, колеги, които ще останат за почерката ни. Предполагам, че нямате коментари и по протоколите от заседанието от 4 декември. Ако няма възражения и коментари, протоколът се смята за одобрен. И така стигаме до общо разискване на точки 5 и 6. Ще ги обсъдим заедно в присъствието на комисара Йотингер, на когото благодаря най-сърдечно за присъствието му днес сред нас от името на всички колеги. Той дори беше предвидил да си спести заседанието на колегиума на комисия, комисията, но все пак една от точките в дневния ред е, на колегиума изисква неговото присъствие, така че комисарът ще трябва да напусне нашето заседание в 10.30. Той ще вземе думата след е, като изслушаме изказванията на нашите съдокладчици по множна финансова рамка и по собствените ресурси. След това ще проведем общо разискване с всички колеги. Ще започнем с докладчите в сянка. След това ще слушаме докладчите по становище от останалите парламентарни комисии. След това ще дадем думата на координаторите и на останалите колеги, които биха искали да се изкажат. Ако разбира се не остане време, както вече казах, Гюнтер Отингер ще трябва да ни напусне в 10.30. Разбира се, господин комисар, може да вземете думата по всяко време. Целта ни е дебатът да бъде възможно най-интерактивен. Започваме с изказванията на съдокладчиците ни за по 5 минути. Господин Олбрехт, имате думата. Yes, you, Благодаря ви, господин председател. Със съгласието на госпожа Тома ще направя няколко встъпителни думи. А госпожа Тома ще направи втората част на изложението ни. Нашият доклад е следващата стъпка в цялостния дебат за закупването на следващата многодишна финансова рамка. Всъщност не говорим за МФР, тук говорим по-скоро за бъдещето на Европейския съюз. Нашата работа е в отговор на позицията на Европейската комисия, която беше представена първо под формата на бяла книга, след това беше под представена е, под формата на представяне за бъдещето на финансовите инструменти на Европейския съюз, представени съвместно от комисарите Оттингер и Крецо. И в този документ се представят някои възможни сценарии и се залагат елементи като добавената стойност, например. Ние гледаме на този документ много сериозно и целта ни е да говорим не само на този документ, но и да представим както на комисията, така и на съвета позицията ни преди е комисията да излезе с, тяхна, със своята позиция през месец май. Важно е също така да информираме и съвета какво те могат да очакват от нас, след като те самите заемат позиция в края на процедурата в тази институция. И така бих искала да ви представя нашата позиция. Основното ни послание е, че парламентът не е склонен да отстъпи от а, амбициите, не от амбициите на парламента като такъв, а от амбициите на Европейския съюз. Смятаме, че е настъпил момента, като стана много ясно след Брексит, да сме ясно какво точно искаме от Европейския съюз, кои теми би следвало да ни вълнуват. Затова преди всичко смятам, че трябва да запазим политиките, с които вече разполагаме. Разбира се, с а, нужното упростяване и корекции на тези политики, но би следвало да ги запазим, защото тези политики дават резултати. Няма големи проблеми с политиката по сближаване или обща селскостопанска политика. Има проблеми с изпълнението, да, но трябва да запазим самите политики. Също така обаче си даваме сметка и споделяме Приемаме гледната точка на комисията, че има нови приоритети и нови предизвикателства, които би следвало да бъдат отразени в многодишната финансова рамка и в бюджета за бъдеще. Говорим най-вече за сигурността и отбраната и отговорът на миграционната криза като миграционната криза има две измерения. Едното е вътрешното измерение, какво да правим с незаконните мигранти и външното измерение, а именно какво може да предприемем като мерки, за да избегнем масовата миграция за в бъдеще, масова и неконтролируема миграция. Е, ако държавите членки се съгласят с тези те би следвало да бъдат отразени с е, допълнителни финансови средства. Подчертавам допълнителни средства, защото това са нови предизвикателства и ние като съдокладчици не сме съгласни новите предизвикателства да се обезпечават с съществуващите към момента финансови приходоисточници. Затова и предлагаме нещо разминаващо се от предложението на господин Ротингер, което той направи на няколко заседания към момента. От самото начало държа да отбелязваме, да отбележим, че трябва да се запази номиналното равнище на средствата за политиката за сближаване, разбира се, съответната намаляване на средствата, свързан, свързано с напускането на Обединеното кралство. Смятаме дори, че някои програми би следвало да бъдат допълнително обезпечени. Предлагаме увеличаване на бюджета за, за хоризонт 2020 с 1,5%, отвояване на бюджета за Косме и отрояване на бюджета бюджета за Еразъм Плюс. Тези предложения са в резултат от дебатите тук в парламента. вследствие на това и възоснова на много общият ни анализ сме готови да подготвим в началото на дебата предложение е, собствените средства да са и различната финансова рамка да се основава на 3% от БНД на Съюза. И това не са идеи, които идват от нищото. Взимаме предвид новите изисквания по отношение на сигурността на отбраната, които би следвало се на равнището на 2 милиарда годишно. Европейската комисия ни предлага 1,12, което пък за нас значи, че вие сте го склонни да стигнете до 1,2% от БНД. Нашата амбиция в Европейския парламент е от 1,3% от БНД. Основната ни цел, разбира се, е да променим структурните политики, да ги направим по-прости и по- устойчиви, което е очевидно. Но преди всичко въпросът е как многоличната финансова рамка да бъде по-устойчива за бъдеще. А сега давам думата на госпожа Тома. Мерси, е, коми... Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, благодаря на вас за присъствието на днешното ни заседание. Аз ще представя малко по-техническата част от доклада, свързан с изискванията ни за структурирането на бюджета. Както нееднократно е казал председателят на нашата комисия, Започваме с няколко водещи принципа, които би следвало да бъдат спазвани, които в момента не се спазват в Европейския съюз. На първо място единството на бюджета и премахването или поне намаляването на външните фондове и включването им отново в бюджета. Тоест, принцип е въпросът за е, равновесието на бюджета и в частност равновесието между бюджетните кредити за плащане и бюджетните кредити за и задължения. Поставя се и въпроса за универсалният характер на бюджета, т.е да няма конкретен е, приходоисточник за конкретен вид разходи. И не на последно място е въпросът е, за спазване на член 311 от договор за функционирането на Европейския съюз, е, съгласно който Европейския съюз би следвало да разполага с нужните средства, за да изпълни политическите приоритети, които си е заложил, а май отдавна вече сме забравили съдържанието на този член на договора. Следва въпроса за начин, който се изготвя бюджета, съвпадането с, на мандата на парламента с този на комисията и разминаването с многодишна финансова рамка. Виждам, че и следващата мефера, която предлагате е с срок от 7 години. Склонни сме да приемем този срок, но с а, уточнението, че от следващият мандат ще се предвиди задължително на преглед на средата на многодишната финансова рамка, който да засяга всички политики, с които е нужна по-голяма предвидливост, преглед на всеки 5 години, а не да повтаряме същия дебат, както го правихме до сега, т.е. дали ще бъде преглед или преразглеждане. Този дебат ни до болка познат и до нищо конструктивно не води. Важно е също така да засилим гъвкавостта Използвахме всички инструменти за гъвкавост, които разполагахме при прегледът, при средносрочният преглед през 2016 година, включително и чрез ам, повторното преразпределяне на неразходваните кредити и използването в пълна степен на таваните за кредитите, за плащане кредити за плати задължения, възможността да се мобилизират в по-голяма степен специалните инструменти, увеличаване на резерва за непредвидени обстоятелства, на маржа и на Европейският фонд за солидарност. Взехме предвид и искането ви да се разгледа измерението европейска добавена стойност. Смятаме, че имаме нещо по-ясно определение, защото тук в по време на дебата в комисията по печети незабавно стана ясно, че е различно определението за добавена стойност, че всъщност всеки един от нас има собствено понятие за добавена стойност и очевидно трябва да уточним какво всички заедно разбираме по това мнение, по това определение, извинете. Имаме нужда от е, цялостно опростяване. Предложението с е, омнибуса явно не беше достатъчно за целта. Поставя се също така и изключително важният въпрос за прозрачността заседанието на колегиума на комисията, в което се обсъжда инструментът за Турция показва, че има още много какво да се постигне като напредък. Вече ни беше казано, резервът, който беше предвиден, би следвало да се използва за инструмента за подпомагане на Турция, но би трябвало подобни дебати да се извършват по прозрачен и открит начин с участието на парламента, така че има какво да се желая като напредък. Тук вече казах, че отново имахме пак преживяхме наскоро криза с, с а, а, кредитите за плащания, така че няма да се равнището на бюджетните кредити за плащане, се доближи до бюджетните кредити за плати задължения, за да се избегнат подобни кризисни положения за бъдеще. Но заедно с господин Обрих като цяло смятаме, че са ни нужни два важни елемента. На първо място, структурата на бюджета би следвало да е съгласувана с политическите приоритети. А към момента би следвало да се извършат няколко корекции в това отношение. Това е първият ни коментар. Вторият. С колегата сме съгласни, че е важно да се запази стопанската дейност и да се гарантира нейната устойчивост, може да се обедини в една глава а нуждата от сближаване и солидарност би следвало да бъдат засилени и да станат обект на втора глава. Третият въпрос е свързан с отговорността на Европейския съюз на световно равнище. Би следвало тази роля на Съюза все повече и повече да се засилва и също да е част да бъде заложен в отделна глава няма как да минем и без глава посветена на администрацията. Важно е обаче в такава структура да няма възможност за политическо объркване. Така, например, не може в една и съща функция да се намират въпросите, свързани за миграцията и въпросите свързани с сигурността. Защо? Защото се стига до политическо объркване, което е много нестравословно, Не само в начинът по който се представя бюджета, но и начинът по който се управлява. ще останете впечатлението, може би, че съм обсебена от въпроса за инструмента за Турция, но за мен е важно да знам дали ще го включим в главата посветена на миграцията или ще го включим в международна, главата посветена на международната роля на Съюза. Аз мятам, че имаме нужда от повече яснота в това отношение. Ще спра тук към момента. Но, разбира се, дебатът продължава. Благодаря ви, госпожо дома. Разбира се, всички тези усилия трябва да доведат до бюджетна искреност, до надежност на бюджета, за да може той да отговаря на това, което действително искаме да осъществим с него. А сега преминаваме към докладчиците. А, извинете, господин Олбрехт още не е довършил. Да, само бих искал да отбележа, че сме заложили и една глава посветена на отрасловите политики. Тоест, това е приносът на специализираните парламентарни комисии. Някои специфични аспекти, които не са въведени в регламента за МФР, но това е началото на дебатът за секторните регламенти. Това са основните елементи, които са важни за отделните комисии. В момента обсъждаме възможността за промяна на текста с докладчика. Важен за нас е и въпроса за процедурата. Какъв е графика на работа и кога би следвало да приключим с работата си? Това е важно за нас, защото ние непрестанно повтаряме, че искаме да приключим с процеса преди изборите за Европейският парламент. Важно защото така Европейския парламент да е част от а, целият процес, а не просто да чака окончателният резултат. Благодаря ви. А, госпожа Трюпел иска думата, но тя ще се изкаже след малко, тъй тя е докладчик в сянка по собствените ресурси. А сега ще дам първо думата на двамата ни са докладчици по собствените ресурси. Господин Дюпре, имате думата. Euh, dans mon intervention, euh, je vais me limiter à des principes généraux. Благодаря, господин председател. Ще се спра на общите принципи, по които постигнахме пълно съгласие между колегата Левандовски и и мен. Първото, на което искаме да поставим акцента, господин председател, както казахте и самият вие, смятаме, че Европейския парламент трябва да създаде органична връзка между преразглеждането на многогодишната финансова рамка и новите, новият собствен ресурс. Когато погледнем процедурата за създаване на нови собствени ресурси, виждаме, че ролята на Европейския парламент е ограничена, но тя е от изключително важна за МФР. Ако няма такава органична връзка, много трудно ще очакваме да се случи каквото и да било. На второ място, господин Левандовски и аз Работихме в рамките на различни анализи и предложения на групата на високо равнище, така наречената група Монти. Това е най-добрият обоснован и подробен документ, с който разполагаме. Това е документ, по който бе постигнато междуинституционално съгласие, т.е. между представителите на трите основни европейски институции. На трето място, и тук вече навлизам в по-оперативен порядък, господин Левандовски, аз предлагаме нови собствени ресурси, базирани на следните принципи. Първо, под формата на пакет – Нуждаем се от пакет, за да може вноските да бъдат коригирани и да има справедливост. Второ, пакета има три стратегически цели, които отговарят на а, общественото имущество и които водят до европейска добавена полза. Трето място, собствените ресурси не трябва да влизат в сила всички по едно и също време. Трябва да се прави в рамките на отделни етапи, за да може на практика да се получи резултата. На четвърто място, собствените ресурси трябва да съществуват паралелно с настоящите механизми, които са доказали своя механизъм. Котизациите за, за харта и другите видове собствени ресурси. На следващо място отстъпката. На шесто място. Позоваването на брутния национален доход е, ще се запази, за да може да има баланс в европейския бюджет. На следващо място бяхме ръководени от е, желанието да запазим суверенността на държавите членки, защото в противен случай няма да постигнем резултат. И бяхме водени от желанието да създадем нови собствени ресурси, така че националната вноска от националния бюджет на държавите членки постепенно да намалява. Това са основните принципи, които ръководеха мен и господин Левандовски при изготвянето на доклад. Благодаря господин Дюпре, господин Левандовски. Благодаря. С този доклад ние отваряме нова глава в безкрайната мисия на Европейския парламент да преразгледа частта за приходите на европейския бюджет. Има истински парадокс в европейските финанси. Системата е критикувана от десетилетие, но все пак това е стабилна система, върху която не бяха налагани никакви корекции през последните десетилетия. Брексит ни дава възможност да премахнем един от, една от основните страни, която поддържаше настоящата система. Предстоят и избори, което означава, че трябва да бъдем предпазливи, когато правим предложения за включване на нови елементи в кошницата на европейския бюджет. Не трябва да се стига до промяна на договорите. Както спомена и Жерар, запазваме данъчния суверенитет на държавите членки, т.е. нуждаем се от единодушие в съвета и ратифициране от националните парламенти. Няма да има клауза пасарел. Това е в резултат на подхода, който прилагаме. Няма да има и традиционната обосновка, казвайки, че новото данъчно облагане – обвързва европейските граждани с европейския бюджет. Опитваме се да избегнем тези нови ресурси да имат прекомерно голяма видимост. Мисля, че това е правилният подход. Дори и това да не е много видно в сметките за ток на европейските потребители, идеята е добра. В кошницата с новите ресурси сме включили някои нови елементи, като някои от тях са вече познатите нам, като например ДДС. Това е най-хармонизираният данък в Европа. Средната му стоеност е 21,5, но ако не се лъжа, варира в порядъка между 17 за Люксембург и 27. основната ставка се взима предвид, а не намаленията, които се прилагат в много държави и членки. Надяваме се, че това ще доведе до приходи в рамките на 12-13% от общите ресурси в бюджета. Второто предложение, което също е познато, е предложение от 2011 година за такса върху финансовите сделки, да не я бъркаме с тази върху финансовата дейност. Тук говорим за финансови транзакции. От време на време чуваме, че сме били предлагали данъка Тобин. Не, той се прилагаше 70-те години е, за, е, при нефункциониращата система на Бретан Лудс и се прилагаше към чуждестранните операции в отговор на наблюдаваното тогава явление. Сега е, предложението ни е това, което предложихме през 2011 година върху финансовите транзакции и няма да се облагат финансовите сделки на домакинствата. Ако някой взима заем от банката, потребителски заем, то той няма да бъде облаган. Заемите за МСП също няма да бъдат облагани. И така можем да преминем по-напред, а не да се ограничаваме до засилено сътрудничество. На следващо място корпоративното данъчно облагане – освен 1-2% корпоративно данъчно облагане, сега се правят опити за хармонизиране на корпоративната данъчна основа. Документа на господин Ламасур включва цифровия сектор и корпоративната данъчна основа. Изключително нелека задача – Нуждаем се искрено от техническите умения на Европейската комисия, за да може цялата система да действа. И тук има една голяма въпросителна. Да има ли данъчно облагане в цифровия сектор или корпоративния сектор да обхваща и цифровия? Най-деликатният въпрос, според мен, е борбата с климатичните изменения как да въведем данъчно облагане в контекста на екологията. Как да накараме дадена държава да бъде неутрална в екологичната област. Не трябва да убиваме предложението още преди да се е родило, още преди да е дало резултати. Затова предложението на Европейската комисия за енергийно данъчно облагане на емисиите сложи край на предложението още тогава. Ние искаме този път предложението ни да даде резултат. Затова то трябва да бъде по-неутрално. Данъка за въглеродните емисии – трудно ще бъде приложен. Ако не се лъжа, президента на Франция Саркози беше предложил подобно нещо. Има най-различни модели в това отношение. Но всички те се определят от ценообразуването при вноса. Това е един вид екологичен протекционизъм от страна на Европейския съюз. Искаме да се защитим от дъмпинга в областта на околната среда. Добре е идеята постепенно да премине и към другите държави. Нека да няма корекции, да няма отстъпки. ако искаме да няма отстъпки, можем да предлагаме собствени ресурси, които да водят до компенсации за някои или всички държави членки. Този път не трябва да пренебрегваме и така наречените други ресурси. Те са от различно естество, някои от тях са предвидими, а други не са. Непредвидимите трябва да бъдат включени в резерва. Благодаря. Благодаря, господин Левандовски. Благодаря ви за коментарите. Сега да чуем комисаря Йотингер. Да чуем неговите реакции и коментари по това, което чу. Ето, президент. Уважаеми господин председател, уважаеми господа депутати, първо Искам да засвидетелствам голямото си уважение към четиримата докладчици. Имах възможност да се запозная с проекто текстовете, които са не, не, разработили заедно с вашите сътрудници и с специализираните комисии. Аз съм а, а, убеден, че а, става дума за задълбочени да полезни и ориентирани към бъдещето текстове. Благодарен съм за готовността на парламента ускорено да разглежда двата доклада, да ги гласува през февруари на комисии, след което през март да проведе големия дебат в Страсбург. по този начин вие се включвате в правилния момент в дебата с вашата позиция. Нашето предложение ще бъде готово през май, както обещах. Ще се опитам да включа в него колкото може повече от вашите идеи и коментари. Нашата работа върви по график. Преди две седмици имахме голям дебат за ориентиране в положението в колегиума от комисарите. Проведохме конференция с около хиляда участници. Някои от вас също присъстваха. Господин Артуи, например, Опитваме се да интегрираме всички колкото може по-рано. Всяка седмица посещавам две столици, за да разговарям с всички ресорни министри, с парламентите и с гражданите. През идните седмици всеки ден ще работя по а, изработване на нашата позиция. Все още обаче нещата са в процес на развитие. На 23 е, феврари ще е, проведем неформален съвет е, на министрите, на който ще стане ясно дали финансовите министри на страните членки виждат приоритет в изготвянето на бюджета за следващите 7 години. Ще разговарям с председателя Туск, за да може през 2018 2019 година съвета да започне с необходимата интензивност консултации с вас. Трябва да вземем решение по някои важни въпроси по същество. Първо, комисията желае е да има единен бюджет за всички 27 страни членки, а не за отделен бюджет на еврозоната. Поради причината, че между страните членки на еврозоната и останалите държави има все по-малко разлики когато беше предложено да има два бюджета и имахме 17 държави в еврозоната и 28 е, страни членки. Сега членките на еврозоната са 19, страните 27. И може би в еврозоната ще е, бъдат прияти през следваща многодишна финансова рамка още държави, които са тръгнали по пътя към еврозоната. А, а и не бихме искали да изключваме малкото държави, които ще бъдат извън еврозоната. Ние не смятаме, че можем да предложим амбицион, е, амбициозен бюджет за всичките 27 страни е, членки е, и отделно за еврозоната. Тогава Макрон няма да получи разрешение за кацане, когато тръгне да посещава друга държава силен бюджет за всички 27 страни членки. Сега имаме две големи празноти. Празнотата свързана с Брексит. Е, все по-ясно става е, какво са готови да плащат британците през 2019-2020 и времето след е, това но поне през втората половина на следващата многогодишна финансова рамка ще ни липсват 10, 12, дори 14 милиарда евро. От всички разговори, които съм провел, съм на мнение, че 50% от тези недостигащи средства можем да е, запълним с економии от съществуващите, а останалата половина с нови средства от страните членки. Имаме също така една празнота, едно несъответствие между приходите и разходите, защото ам, Европейският съюз получава все нови и нови задачи, които трябва да се изпълняват на европейско равнище. Когато беше разработена настоящата сегашна рамка, тези задачи все още не се очертаваха или не беше ясно, че ще бъдат толкова големи. Например, опазването на границите, борбата с тероризма, миграцията помощта за бежанци извън Европейския съюз, засилената помощ за развитие, проучване в областта на отбраната, отбрана. И при всичките тези теми може да се докаже европейската добавена стоеност. Ще ви дам един пример, за да ви провокирам. Нашите е, страни членки имат около 100 000 служители, които охраняват границите. Фронтекс има 1000. Човек няма нужда да завърши висша математика, за да е, е, разбере, че с тези хиляда е, служители не може да се е, контролират границите, да се регистрира всеки един, който пристига на границите, да се провери дали има основание за е, получаване на обежище или пък трябва да бъде върнат. Обратно обаче, и, и едновременно с това да се осигури свободното движение на хора по вътрешните граници. Границата между Германия и Дания е подложена на по-строги проверки от когато да е било. За мен това не е убедително състояние. Между Австрия и, и Германия се извършват все повече проверки. Това също не е добре. Моите партийни приятели в Бавария а, искат да въведат проверки по техните граници, което Конституцията не го допуска, тъй като предвижда друго. Скъпи приятелю, мисля, че това е предизборна кампания и нищо друго. И за това питам, готов ли е парламента да последва едно предложение на комисията, което предполага нашата служба за гранична и брегова охрана, бившата Фронтекс, да получи още служители и, или пък, е, когато съфинансираме България, Кипър, Малта и така нататък, за да могат те да увеличат своя капацитет, тъй като сами няма да се справят. За да можем по този начин да осигурим е, цялостна охрана на външните граници на Европейския съюз, защото границите могат да се контролират, ако човек иска. Да контролираме външните граници и да въведем задължителна свобода на движението по вътрешните граници. Ето това би било смислено, а не да добавим още 150 служители към а, Фронтекс и да просим средства за тях от страните членки. Въпросът е, готови ли сме да възстановим свободното движение на гражданите по вътрешните граници и всеобхватни проверки по външните? не искам да а, определя програми, които няма да бъдат засегнати от съкръщенията, защото това няма да бъде а, справедливо. А, няма да можем да се справим без да съкратим средствата, а, без да го направим. А, две програми ще изключа. Хоризонт 2020 и Еразъм Плюс Кол... Колегите Артуи и госпожа Холмайер а, организираха голяма конференция по този въпрос. И програмите а, Коперник, космическите програми, цифровите а, а, програми, всичко това е възможно да се случи само на европейско равнище. За това не бих а, съкратил средствата по тези програми, дори напротив, бих ги увеличил леко. Значителни а, съкръщения можем да предвидим при големите програми, при тези, които могат и на национално равнище да се реализират, а по другите не. Трябва да говорим също така и за въпроса с таваните. Смятам, че това, което вие предлагате е добро и амбициозно. Ако аз бях депутат, бях на ваше място, щях да го направя по същия начин. От моите командировки мога да ви кажа, че има а, а, държави, при които 1,0 е а, а, единственото, за което се говори. Не се говори за приходи е, и разходи. Има държави, които казват е, 1,0, иначе съвета няма да гласува. Аз мисля, че мога да убедя много страни членки, че с тези 1,0 едва смогваме в момента. А с новите държави, свързани с отбрана, охрана на границите, миграция и така нататък, това няма да може да стане с 1,0 съгласно Адам Риза. А, мисля, че трябва да избягваме конкуре... конкуренцията а, между програмите, между селското стопанство и конкуренцията между кохезията и миграцията, защото това ще доведе до разделяне на европейското е, семейство. Ние работим с 1,1 хикс т.е. минимум 1,1, максимум 1,2. Колко ни струва пакета а, от 6 декември? Имам предвид новите инструменти, помощта за присъединяване към а, еврозоната. Колко ценен е ни е този пакет? А, повече средства ще може да предоставим, ако заложим на 1,2. И втори един пример. А, бих искал да интегрирам бюджета и Европейската помощ за развитие, да предвидя тези средства в бюджета. А, за да може помощта за развитие да стане постоянна наша задача. За тази цел трябва да бъде интегрирана в общия ни бюджет. И сега пак ви питам 1,0, 1,1 и 1,2. Или пък трети един пример. А, за предприятията, които да могат да пренасят на изразходените средства от една в друга в трета държава. С 1,1-1,2. Това ще може ли да бъде а, постигнато при променливи задачи? Много ме е интересно какво ще ми отговори съвет. Благодарен съм, госпожо Тома, за а, това, че приехте седемте години още веднъж комисията има мандат 5 години. 5 е, е, години имате вие мандат. Е, не бива един парламент в последната година от мандата, една комисия в последната година от а, мандата да диктува следващия мандат на парламента и комисията. Така че тези 7 години в момента са мост към демократичната симетрия. Комисията ще съобщи това по този начин трябва да говорим и за а, а, економическите условия условията свързани с върховенството на закона. Нашите юристи в момента подготвят всички технически и правни параметри за това. Предпоследна точка. Функциите. Функциите са политики. Затова ние искаме да имам 6 или 7 функции, една от които да бъде сигурност и отбрана. Друга функция би могла да бъде иновация, бъдеще, младеж. За да може по-силно, отколкото да сега, до сега, да покажем на нашите данакопаци и граждани къде инвестираме средствата, къде е добавената стоеност за нашите граждани, за да може функциите да бъдат разбираеми и за нормалните граждани, а не само за шепата специалисти, които знаят какво значи едно, едно А, какво значи 5-5Б. И последно. През а, май ще представим шестата многогодишна финансова рамка. Първата, е представена от Жак Делор през 89-та година. А, при досегашните пет обаче не сме се сблъсквали със следния проблем. А именно, че след представене от а, комисията и преди влизането в сила през 2021 година ще има европейски избори. Това до сега не се е случвало и в това се крие голямата опасност по-лошия случай би бил следния представяме рамката, провеждаме предизборна борба, вие, ние, топ кандидатите, някои обещават Европа да стане рай с много пари, други казват няма да има пари за бюрократите в Брюксел един от топ кандидатите ще получи мнозинство, след което ще се конституира нов парламент, ще трябва да решавате вътрешни структурни въпроси за позиции, комисии, ще дойде лятната вакансия, ще дойдат изслушванията за кандидат-комисарите, ще се образува нова комисия с нов председател на който ще трябва да интегрира една част от своите предизборни обещания в новата многогодишна финансова рамка. Ще бъдат избрани 20 нови комисари, които ще им е необходимо време. И докато започнем консултациите, ще стане 2020. И отново през декември 2020 ще имаме резултат, с което ще сме допуснали същата грешка както предния път, защото 2021 ще бъде загубена година, такава каквато беше 2014. Затова ви моля, няма да може да вземете решение сега, но, но вие имате амбицията, за което ви благодаря трябва да се опитаме до май 2018, до април 2019 година да поставим акцента върху това. Да, да направим така, че съвета да приеме тази работа като приоритет, а не да я отложи. По този а, начин да а, дадем знак, че в момента, в който британците си отиват, Европейския съюз е в състояние да вземе решение по една такава комплексна тема. Това ще бъде отличен знак за добро управление. Дали ще успеем, не знаем, но ако поне не се опитаме, а, а, няма да направим нищо. Ако не опитаме, ще означава, че нямаме кураж да застанем пред гражданите. Благодаря което показва, че господин Йотингер е високо ангажиран за подготвянето на следващата МФР. Следващата МФР трябва да бъде достатъчно амбициозна, че да отговаря на очакванията на европейските граждани, да създаде една Европа, която ни подготвя за бъдещето и която ни защитава. Не казахте много за собствените ресурси, господин комисар. Да кажете нещо и по тях. Ich habe nur aus Zeitgründen Äh, jetzt abgebrochen, denn ich war ja schon über. Е, трябва да е ясно, че ако нямаше предложението на комисията, работата на всички групи щеше да е, е отиде в кощето. Ние искаме една част от е, предложението от нашата бюджетна рамка. При собствените ресурси е интересно, че някои са изцяло против. Те не желаят да има такова нещо. Те искат парламента и комисията по възможност на 100% да зависят от доброволните дарения националните бюджети малко. Трябва да упростим и модернизираме данъка върху оборота, вноските данъка върху оборота. Аз съм на едно също мнение с господин Допре и господин Левандовски. А, а, са предпазливи. И затова искам да ви помоля, че ако да ви помоля за следното. Ако имате съмнения във връзка с един собствен ресурс, не се отказвайте от останалите. Смятам, че а, пренасенето на приходите от е, търговията с емисиите е лесно за осъществяване. Нашите цели за намаляване на а, е, емисията въглероден диоксид са европейски. По темата за опазване на климата имаме авторитет, вярват ни. Схемата за търговия с емисии и търговията с емисии е европейско законодателство. Всичко е европейско. Така че, само че приходите отиват в националните бюджети. А, и за да може господин а, Левандовски да се върне с а, по-добро чувство във Варшава, ще с интерес наблюдаваме да, темата за финансовите пазари. Е, е, с една минимална вноска можем да генерираме значителни приходи за европейския бюджет. Трето, нерециклираните пластмаси е, когато се прекъсне пътя за износ на такива пластмасови отпадъци към Китай, ние ще се задушим в собствените си пластмасови отпадъци. Данъците а, могат да а, имат възпиращо действие. Само трябва да го направим небюрократично. А, трябва да видим обаче с какво да обвържем данъка с суровината или с продукта. Примерно с, пластмасови, а, с нейлоновите турбички в Кърфур, в Реве и така нататък. със сигурност ще включим една част от вашите предложения в страната, е, в приходната част е, на многодишната финансова рамка. Да се, трябва да се съгласи с една част от тези предложения. Ако о, о, това не се получи, резултата няма да отразява работата на групата на високо равнище и на всички останали. Благодаря ви. Всички разбра това. Предлагам да дадем думата на докладчиците в сянка по един от всяка политическа група по двете теми МФР и собствени ресурси. А след това ще дадем е, думата и на докладчиците по становище, тези, които са в залата. и да е Ще говоря на португалски. Em primeiro lugar, considero que o trabalho dos relatores е, е Благодаря. И по-голямо мнозинство по отношение на следващата МФР. На следващо място нуждаеме се от висока степен на ангажираност, от сила, от реши 1,3% от брутния национален доход. Това е реалистично предложение. По време на СИТ не може да води до занижаване на амбициите ни. Напротив, трябва да докажем, че и 27 държави не трябва да премисляме нещата, които вече дават добър резултат. Нека да се насочим вниманието си само към тези елементи по осмислене. Нуждаем се от нови приоритети, това е така, но те трябва да бъдат подплатени с а, свои ресурси. Отбраната, тиката на сближаване, ще продължи до 2023 година. Но аз съм сигурен, че ще успеем бързичко. Председател, не разбрах с колко време разполагам. С 3 минути, което е достатъчно. Добре, ще се опитам да се съсредоточа. И аз благодаря на господин Йотингер за тази сутрешната дискусия. В нея ще имаме възможност да уточним идеите си по изключително важната работа на нашите докладчици. Така ще бъдем и по-наясно с документите, които ни представят. Казах, че ще се опитам да насоча вниманието си върху няколко а, теми, свързани с МФР. Политическата ни позиция бе чудесно представена от госпожа Тома. Така че може би да се спра на собствените ресурси. Не, за МФР. Това, към което се стремите вие и към което се стремим всички ние, е, е да получим малко повече време. Искаме общо съгласие, което да бъде постигнато до април 2018 година, т.е. до края на мандата ни. Но нека да не приемаме положение, което не ни задоволява. Винаги има една крайна дата, на която бюджета трябва да бъде прият. Нека този път да не процедираме по този начин. Нека да си дадем необходимото време. Нека да си позволим да обсъдим нещата. Нека да си позволим да задълбочим малко по темата този бюджет трябва да се съпътства и с една друга амбиция, именно засилване на политиките. В рамките на следващата МФР ще се нуждаем от необходимите ресурси, за да можем да предприемем действия в отделните политики. По собствените ресурси също бих искал да кажа няколко неща. Първо, цифровизацията. Да, съгласен съм. Нуждаем се от някакво споразумение държавите членки няма да се справят сами. Не ми се иска Фейсбук да диктува какво трябва да купуваме. Нещо, което заяви основателят на Фейсбук преди няколко седмици. Не, Европейския съюз е този, който трябва да реши какви да бъдат данъците, кой да бъде облаган и как да се събират. Това не е групата за финансови действия. Не големите предприятия ще решават в това отношение. Относно данъчното облагане в рамките на околната среда. Не трябва да се стига до данъчен дъмпинг, до социален дъмпинг. Много говорим за това. Нека да не се стига и до дъмпинг по отношение на околната среда. Да не става така, че някои наши предприятия да решат да инвестират извън Европа, защото смятат, че там няма да бъдат облагани с данък околна среда. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, скъпи колеги, ще ви представя становището на достатъчно приходи. Трябва да гарантираме дали приходите собствени ресурси се разходват уместно. Второ място трябва да се гарантира, че е, плаща или по на вноските, основаващи се на БНД, идващи от е, страна на държавите членки. На второ място, по отношение на преразпределението на средствата, би място дългосрочните облаги, разходите би следвало да се случат върху проекти, които да са е, разходо умен, разходна нужда от упростени ясни правила, които да гарантират повече прозрачност и отчестност. Новите механизми за преразпределение, европейска добавена стоеност. благодаря ви. И аз ви благодаря. В групата на зелените има двама специалисти колеги, но само един може да вземе думата, госпожо Нирията. Вие ли ще вземете решението дали господин Омаржи или вие ще се изкажете? Мадам Нирията. Госпожо Нирията. For the bonus prize of keeping it um, shorter. Не, ще се опитам да съм максимално лаконична. Мисля, че може да, да се объединим около водещият принцип на здравия разум. Но Именно трябва да се съсредоточим върху е, намаляване на равенството на регионално, местно и национално равнище, създаването на работни места и преди всичко да гарантираме нужните инвестиции за обезпечаване на устойчив економически растеж, основаващ се на солидарността. В противен случай само ще продължаваме да принасяме за разпокъсването и конфликта. Освен това, това, което казахте, господин е, комисар, ми се стори доста интересно, а именно разпокъсването на европейското семейство и да гарантираме това да не се случи. Ако обаче ще увеличаваме инвестициите си в областта на отбраната и военните си сили, ако ще превърнем Европа в крепост, Мога да ви кажа какъв е опита ни от Северна Ирландия и физическата граница на нашия остров, като за щастие остана в миналото. Мисля, че нашето европейско семейство може да се научи от нашите грешки и мисля, че трябва да се е, да не допускам също да се случи в Европейския съюз. И от моят гледна точка увеличаването на, на, на разходите за отбрана и намаляването на разходите социални въпроси не отговаря на основното ни задължение, именно да се гарантира равенство, солидарност и сътрудничество между 27-те държави членки на Съюза. Би трябвало да бъде повече внимание на социалните политики, образованието, научно-развойната дейност, образованието, здравеопазването, интеграцията, заетостта и простите системи за преподелен на данъчните приходи и слагане на край на данъчните убежища. Мисля, че това е една добрият начин да се гарантира, че се придържаме към водещите принципи на Европейския съюз, именно солидарна и социална Европа. За това настояват е, и нашите съграждани. Очаквам се търпение продължаването на дебата. Мисля, че заслужавам награда, че това, че се вписах времето си за изказване. Фелиситацион, мадам Неряда. Поздравление, госпожо Нирията. От името на зелените, думата е го ще като сте и докладчик по становището от комисията казвания. Ще се изкажа първо на английски, после ще мина на немски. За трети път вече съм част от преговорите за новата многогодишна финансова рамка. Очаквам, че ще има още повече конфликти от предишния път, защото разликите между средноморските страни и страните нетни вносители допълнително се засилиха. Ако погледнете позицията на вишегарската четворка, се оказва, че много трудно може да се очаква увеличаване на бюджета на Европейския съюз. Напълно споделям позицията на комисарят Оттингер. Доклад, че като е стига още по-далеч в мислите си, като предлага 1,3% от БНД. Много бях разочарован от решението на Мартин Шулц, който взе решение за първото намаляване бюджета на Европейския съюз като председател на Европейския парламент. За мен това беше много лошо решение, което беше подкрепено от НП и от АУДЕ. Ние зелените не подкрепихме това предложение и последните три години показаха, че е, бюджета ни за управление на границите, научно-развойна дейност, образование, култура и най вече по отношение на борбата с в климата и стабилизиране на страните в Африка, за да не напускат толкова много африканци страните си по происход. Всичко това са причини, поради които имаме нужда от увеличаване на бюджета. Сега преминаваме на немски. Teile den Ansatz von Herrn Oettinger, dass es richtig Поделям а, на това, което каза господин Оттингер, а именно да се направят значителни съкрещения в големите програми, като ОСП и Кохезионния фонд. Аз обаче, като а, употребата на антибиотици и торова големите ферми не са а, ориентирани към бъдещето. А, торовете, които се изхвърлят, се каза, там трябва да се отрази в следващата многогодишна финансова рамка. Ето това ми липсва в предложението на господин Оттингер и много повече има липса в предложението, в предложението отразим споразумението за климата в нашия бюджет, вместо да продължим да разрушаваме нашата планета. Вижте какво отразим споразумението за климата в нашия бюджет, вместо да продължим да разрушаваме нашата планета. Вижте какво стана с наводненията в Калифорния. Всичко това е свързано с климата. Сушите зачастиха, пустините са. Съгласен с нас съм с господин Отингер, че няма нужда от отделен бюджет за еврозоната Съгласна съм, че трябва да имаме по-висок европейски бюджет, в който трябва да участват всички, защото смятам, че трябва да направим така, че повече държави да влязат в еврозоната, защото е прави съм на мнение, че не трябва да имаме съвместна европейска отбранителни сили. Трябва да обединим ресурсите, но трябва и да сме готови, като е, а, да имаме собствена отбранителна много бързичко, защото комисаря трябва да тръгва. науката и научните изследвания трябва да получат по-висок приоритет. Просто комисара трябва да трябва господин а, Али съвсем бързичко. <clears throat> Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко, господин Цани. По бъдеща финансова рамка ние анализам подробности, докладът е достатъчно изчерпателен. към момента изготвянето на новата МФР е голямо предизвикателство, което стои пред нас. Трябва действително да намерим добро решение за страните нетни носителки в бюджета си. напускането на Обединеното кралство за мен създава много сериозен проблем, а именно увеличава се разликата между страните вносители и останалите страни и ще имаме сериозен недостиг на бюджетни приходи с напускането Обединеното кралство. Ако запазим формулата на изчисление към момента ще трябва да преструктурираме бюджета, да съкратим средства там, където те не дават достатъчни резултати. Може би ще трябва да увеличим пък средствата по други бюджетни редове, които са се оказали много ефикасни. По отношение на предпредседателите пред присъединителният фонд за Турция. Успяхме да съкратим средствията, което според мен беше добра инициатива. По отношение на собствените ресурси също имам доста съмнения. В доклада на двамата ни са докладчици не виждам някакви революционни идеи. Самият термин собствени ресурси предвижда едва ли не съните дружества най-вероятно ще увеличат крайните цели за своите потребители. Европейския съюз постига прекрасни резултати, като беше основният а, инициатор за въвеждането на данъка за финансовите сделки. Господин Монтис да направи също нещо и в... беше основният а, инициатор за въвеждането на данъка за финансовите сделки. Господин Монтис да направи също нещо и в а, Италия, когато беше министър на финансите, имаше много големи очаквания от това предложение, но за съжаление резултатите не бяха на висотата на тези очаквания. И че Брекси става все по- и по-сериозна тема по отношение на бюджета. Очаква се да се отворят нови пазари за еврозоната и е очевидно, че без адекватно данъчно облагане ще сме изправени пред много сериозни проблеми. Първата цел е да се възпрепятства прекалената употреба на пластмаса, това е една цел, но ако искаме допълнителни приходи, това е съвсем друга цел и не може да смесваме двете цели. Господин комисар, преди да е, си тръгнете, моля ви да споделите няколко коментара. Позволете ми да се спра на три неща. Със сигурност ще се опитам да дойда във вашите политически групи и да разговарям още веднъж с вас, както и на комисиите, които имат отношение към бюджета. Първо, относно е, цифровизацията. Аспектите са два. Първия са инвестициите в цифрови технологии, в цифрова инфраструктура, в цифрово е, обучение. Е, затова обмисляме дали след като цифровата революция не е нещо изключително важно, да нямаме отделна функция по цифровите въпроси в европейския бюджет, а, за да може хем да обединим средствата, хем да покажем а, нарастващото значение на програмите свързани с цифровизацията в европейския бюджет. Второ, втория аспект е, в Париж се монтира автомобил, чието двигател е произведен в Букурещ, други части в Братислава. Нашата финансова администрация е, е, това. Въпросът е, ще намерим ли логична онези, които ам, а, е, връщат своето производство в Съединените щати от ефтините специалисти. Е, второто, на което искам да се спра, е отбраната. Не става дума за повече разходи за отбрана, става дума за по-ефективни разходи за отбрана. Може няколко евро... Е, обществени поръчки, координирани и съфинансиране на европейско равнище а, въпрос на мащаб е. А, има по-голям бюджет от, а, от този. Така че не става дума за повече, а за по-ефективни инвестиции. Ако стандартизираме видовето оръжие, авторитет. Въпросът е. Въпросът за това колко ще инвестираме е друг. Но по-добре разходите да са координирани и инвестирани на европейско равнище. Американецът срещу 1 долар общи инвестиции европейца ще получава като възвръщаем с толкова, колкото а, а, американеца. Госпожо Трупел, ние ще разговаряме с вас отделно. Ви, аз имам вече среща с вас, за да разговаряме и по темата за култура, медии и така нататък. Аз получих вашите три предложения е, по въпроса за а, е, е, таваните, за това парите да се получават от фермера, не от арендатора. От Европейската сметна палата сме получили оценка за това дали 20% е, в, цялост, е, в цялостния бюджет с екологизирането до този момент беше успех да, да видим дали то допринесло за запазване на биоразнообразието, на околната среда и така нататък, и дали не трябва да се е, употребят и други. Благодаря ви, господин комисар. Позволете ми и аз да ви задам един въпрос. Ако успеем да постигнем споразумение по МФР през пролета на 2018 година, ще успее ли Европейската комисия да опрости значително финансовият регламент и процедурата? Това е много сериозен въпрос. Съюз и насърчава евроскептицизма, дори еврофобията. Още даже благодаря за присъствието сред нас тази сутрин. Надявам се да се видим скоро с вас, за да ускорим работата и да постигнем решение. Годиш. Предлагам аплодисменти. Минути и действително ще бъда много стрихтен с вас. Предварително ви моля за разбиране. Господин Маринеско. Pour Итре е Ханна. Thank you, uh, President. First, I uh, welcome the, the, the... Господин Маринеско, от името на Итре и Тран. Благодаря ви. Първо професор, предложението на комисия да подкрепи политиката в областта на космическите разследвания. Изследвания, извинете. Благодаря му за обявението увеличаване на бюджета за космоса. По отношение на транспорта, механизма за свързване на Европа ще бъде финансиран най-малкото на равнището на първоначалното предложение на комисаря Левандовски от преди 6 години. От тогава насам имаше доста съкръщения. И както вече е предвидено в а, доклада на колегите Обрехт и Тома, ще има и повишаване бюджет на хоризонт от името на ИТРЕ и ТРАН. Сега думата има господин Маки от името на Комисията по околната среда. Puheenjohtaja, lyhyesti toivon, että budjetissa huomioidaan siirtyminen благодаря ви. Надявам се в бюджета да, да отразим преминаването към устойчиво развитие. Европейския парламент и съвета предприеха редица от насоки в това отношение, но за съжаление финансирането за постигането на тези цели в бюджета към момента е незадоволително. И това е проблем, който трябва да, да бъде разрешен. Освен това, ми се струва, че има и някои доста нереалистични предложения тук. Ако погледнем, например, начинът по който се предвиждат последиците реалното въздействие върху БНД, върху приходите на бюджета. И друг въпрос беше създаден, беше зададен, извинете. Ами да обсъдим всички въпроси, свързани с евентуалното увеличаване. Um,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 политика, включително и политиката на сближаване. При след това политиката на сближаване си остава най-важна инвестиционна политика на Европейския съюз. Някой от най-големите успехи не да позволи подкрепа за всички региони в Европейския съюз. Ето защо би следвало политиката на сближаване да бъде обезпечена с поне толкова средства в обратно обяснението, че да се премине към мандат за положителност на МФР от 5 години е прекалено сложно. Според мен всичко е въпрос на политическа воля. Комисията по регионално развитие също е политиката на сближаване сближаване да могат да докажат, че са ефикасни и по отношение на данъчното облагане възможно е да се въведе, но не смятам, че, че данъка върху пластмасата е добра идея. А пък по отношение за, за, за данъка върху цифровите компании, това не е мястото, където Европейският съюз може да действа. Имаме бъде предизвикано от напускане на Обединеното кралство, все още не е ясно в какъв размер ще бъде, защото позицията на европейската, на британско правителство е нестабилна в момента. Ще искат достъп нашите пазари. Нека да видим какво ще стане с преговорите. Благодаря ви. Данъците обаче, които се отразяват върху поведението на, на потребителите, са данъци, които са господин Рубих от името на Комисията по развитие. Е, Благодаря, господин е, председател. В комисията Знаем, че има искане 0,7% от БВП от европейския бюджет да бъде отделен за е, политика за развитие. За е, развитие приоритет е, трябва да бъде снабдяването с храна. След... Мисля, че е важно за в бъдеще да извършим превентивна работа и да преосмислим структура, защото а, за момента а, много пари отиват за администрация, една част от средствата отиват в данъчни а, обежа да помогне. Тази сутрин гласувахме а, и а, е, сме един от... Става дума за приоритети и добавена стоеност. Приоритетите с добавената стоеност могат да бъдат нашата структура. Имаме нови приоритети. Имаме миграция, сигурност, отбрана, ред, ние трябва да мислим като европейци. Така, толкова за приоритетите. Добавена стоеност. Как може да се е, получи добавена е, стоеност? Изследователска дейност, как можем да мислим за сближаването по нов начин? Да развием някакви нови идеи за кохезия. Нека да забравим за, чим за периода след 2020 година. Относно собствените ресурси, мисля, че а, няма нужда да се... Защо един? Защото хората не искат а, списък от сложни данъци, които се възлагат от а, Брюксел. Така че нека да се прицелим в нещо национално, защото една част от мерките в областта на селското стопанство се взимат от страните членки и с оглед на опростяването за нас ще бъде по-трудно, за старите членки по-лесно. Но а ако започваме дебата с Обрихт и колегата Тома, бях малко разочарована, защото от доклада прочетох следното. Продължаваме с старото, за новите неща трябва да намерим нови пари. Е, за мен това е непропорционално и представлява пропусната възможност. Благодарна съм на колегата. Именно че не сме направили разделение, разграничение между това какво е задача на страните членки в рамките на субсидиарността и в рамките на Европейския е, съюз. И въпрос с младежката инициатива. Това е смокиново листо. Аз мисля, че и тук трябва да помислим за а, субсидиарността. А, мисля, че е крайно време да престанем да смесваме задачи, така че в крайна сметка никой да не носи отговорност. А, а, много ме заболя от това, че липсвах а, условията, а, защото... Благодаря ви, думата има госпожа Градия Сабал. Muchas gracias, eh, señor presidente. Bueno, Hoy estamos en, en... Благодаря ви, господин председател. Днес водим първият дебат по темата. Изслушахме господин комисаря. Той според мен каза много интересни неща, въпреки че не мога да кажа, че съм съгласна на 100% с позицията му но а, не съм съгласна с казаното тук, що от колегата Гресле, т.е. идеята, че няма нищо лошо от това да се национализира отново част от ОСП. Според мен това би било по голяма грешка и от стратегическа, и от економическа гледна точка. Обединихме селското стопанство в облага на всички европейски граждани. Това е много по-ефикасно и много по- рендабилно би било да запазим тази селско-стопанска политика, вместо отново да я национализираме. Селските стопани продължение на години полагаха усилия, за да свикнат, да се приспособят към ОСП, така че нека да не се връщаме назад по тази политика. Това беше първият ми коментар. Вторият ми коментар е свързан с а, а, условията. Все повече се говори за нужда въвеждане на такива с, с а, миграционната криза и фактът, че редица държавите членки не реагираха. Отново се поставя въпросът за условността, но според мен това е много опасен депат. Разбирам причините за тази идея, а именно някакъв механизъм, който да гарантира, че всички държави членки изпълняват платите от тяхни задължения. В противен случай трябва да има някаква форма, някакъв метод за санкциониране. Не съм съгласна обаче, че трябва да се използват а, а, структурните фондове за санкции. Защо пък точно структурните фондове? фондове, с какво точно те са заслужили да бъдат използвани отдържани като санкции. Те са насочени към регионите. Регионите не носят отговорност за това, че федералните правителства или централните правителства са отказали да спазят своите задължения. Така че нека да санкционираме, който трябва да бъде санкциониран, но с адекватен механизъм е, за глоба в случай на не спазване на е, задълженията по отношение на квотите за мигранти, например, или други задължения, които не са били спазени от е, националните правителства средства, както ние сме прекрасно наясно тук в нашата комисия. Господин комисар, ни представи ви гледната си точка за бъдещето на многодишната финансова рамка и собствените ресурси, че 50% от загубените приходи от чрез Brexit ще дойдат до собствени ресурси, които ще дойдат до съкръщения на вече съществуващи бюджетни редове така за което отговаря, което много добре звучи, но не отговаря на действителността. Каза, че трябва да се а, съкратя средствата за програми, без да се засяга съдържанието им, но не виждам какво може да се случи. Ако може да намалим средствата за някоя програма, без програмата да пострада, тогава защо вече не сме пристъпили към тези съкръщения в миналото, защо вече, да, не, вече не сме прехвърлили средствата към други програми. Трябва да сме наясно кои са проектите, които искаме на всяка цена да защитим за бъдеще. Всички проекти са легитимни. Някои смятат, че в определени области трябва да се засили дейността на Европейския съюз. По-голямата част от а, гражданите искат от нас повече действия на европейско равнище. Ако искаме това да се случи, очевидно ще ни трябват и повече средства. Така че да, нека да продължаваме да изготвяме проекти, но нека и да ги обезпечаваме финансово. Благодаря ви, думата има госпожа Вайтер. Палдиес президент. Удоволствие изключих и слушах изказването на комисара Йотингер. Напълно съм съгласна с приоритетите. Пожа Саравама, бих искала да добавя още нещичко. Вътрешния пазар работи най-добре, когато е изключително важна, както каза госпожа Гардия Сабао. Много направихме в това отношение, но много още предстои да бъде направено. Нуждаем се от инвестиции в инфраструктура. Разполагаме с механизма за свързване на Европа. Имаме друг важен железопътен проект за връзка на северните и южните държави в Европа. По този начин източните държави няма да бъдат толкова зависими от Русия. Също е добре да помислим откъде ще дойдат. Над 200 000 милиарда годишно се харчат за тази цел във всяка една държава членка. Така че ако обединим усилията си, това ще бъде ефективна мярка. Благодаря. Благодаря. Ален Ламас. Изцяло съм съгласна с колегите, които поискаха по-силна политика на сближаване и по-силна селско-стопанска политика. Да, говорим за реорганизация, за по-голяма ефективност, за упростяване в тези политики. Но наистина не може да се говори за намаляване на средствата, защото това не би бил добър сигнал за гражданите в Европейския съюз. Когато говорим за кохезия, ми се иска да кажа, че тази политика включва и климатичните изменения, цифровизацията, научните изследвания. Е, те са обхванати в другите политици. Е, политики, извинете. Политиката на сближаване означава също солидарност. Така че нека да не забравяме и този момент. Имаме две дупки в бюджета. Едната е свързана с Брексит, а другата е свързана с новите ни приоритети. Съвсем не е лесно да решим какво да правим за в бъдеще. И затова ми се иска да подчертая това, което каза господин Ламасур. Трябва да помислим за увеличаване на националните вноски. Не може това да е тема, която да не искаме да обсъждаме. Въпрос, който исках да задам и когато комисара Йотингер беше тук. Той си тръгна, но пък може би колегата Олбрихт или другите докладчици ще могат да ми отговорят. Комисарят каза, че няма да има втори бюджет в европейския бюджет, т.е. бюджет за еврозоната. Това означава ли, че няма да имаме бюджетен капацитет за еврозоната, че няма да има специален бюджетен ред. И ако това е така, това означава ли също така, че няма да разполагаме с специфичните програми, които бяха предвидени в този бюджетен ред за структурните реформи и конвергенцията. Или пък означава, че те ще останат в политиката на сближаване или в някой друг бюджетен ред някъде докладчиците. Бих искал да питам, може ли председателя да изкаже личната си позиция? Мерси de votre bienveillance. Много ви благодаря да обсъждам бюджета. От три години и половина вече се занимавам с това. И когато настъпи криза, забелязвам, че ние за гражданите. Така че ако има нови собствени ресурси, те трябва да отговарят на облегчаване на а, не трябва да се противопоставят а, държави. А, не трябва да се противопоставят а, държави, инвестициите, селскостопанската политика, кохезионните фондове, което не означава, че не можем и там реформи да правим. Можем да го направим. Тоест, предвидим. В този ред на мисли през следващите месеци ще бъда настоятелен. Не казвам, че ще бъде лесно, но ако желаеме и която ни излага на риска, непрекъснато да изглеждаме безпомощни. Третото нещо, което искам да кажа е за добавената стойност спешно трябва да предприемем мерки, защото сме в рамките на глобализацията. Не всички компетенции и функции могат да се извършват. Тези компетенции, ако се упражняват на европейско равнище, могат да имат добавена стойност. И тогава не може ли да помолим държавите членки да прехвърлят компетенции от европейските бюджети? По този начин ще покажем европейската добавена полза. Това са моите коментари, скъпи колеги. Благодаря ви за това, че доста окоръжително ми подейства. Доста трудна беше битката ни този уикенд. Напълно съм съгласна с казаното от господин Сарвама. Това е Европейския парламент, не съвета, не комисията. Така че, както казва член 311 от договор за функциониране на Европейския съюз, то тогава трябва да предвидим нови приходи. И това е нашата червена линия. Да, и това е доброто управление. Това означава да си разумен. Да си разумен не означава всеки ден да а, декларираш, че има нова нужда, без а, да предвидиш необходимите средства. Това прави съвета. Той е неразумен. Така че а, да го накараме да се чукне по главата сближаване в Европейския съюз, както каза Делор, тогава ще трябва да се увеличат кохезионните фондове. Искаме да сме разумни. Нека да сме разумни. Добре, нека да има някакъв минимум тогава. Ако тези нужди за конвергентност и за кохезия продължават да съществуват, защо тогава да, да намалите инвестициите в Европейския съюз? Че това е напълно неразумно. За селското стопанство. Ами същата работа. Колежката си тръгна, но ако искаме да екологизираме селското стопанство, ще се нуждаем от пари. Струва пари да се. Защо да не национализираме отново предприятията ми? Ако национализираме отново селското стопанство, се връщаме към конкуренция между държавите членки. Оттам отново тръгват различия между нас. Нали по всички начини се опитваме да има конвергенция, сближаване. Така че има си обективни причини за сметка. Френските власти изпратиха писмо до Европейската комисия в този ред на мисли. Обединеното кралство си тръгва, значи не може да разходваме по същия начин. Така ли? Обединеното кралство си поняваме средства, Тогава не изразяваме и новите си нужди. Без зададени въпроса за отбраната. Разбира се, че подкрепям отбраната. Разбира се, че съм за единство и рационализиране в сектора на отбраната. Благодаря, госпожо Тома. Аз не уточних, е, че разполагате с по 5 минути, но вие се вписахте в тях, господин Олбрихт. Добре е да ми го казвате преди това, а не след. Въпросът, който обсъждаме днес, кое е? Предложението на комисията ли обсъждаме или нашето предложение? Днес обсъждаме предложението на доклад в рамките на няколко срещи, за да не отнемам от времето ви. Ще кажа, че това е проблеми в самата комисия. Сега комисията се чуди какво да прави с предложението си през май, защото различните комисари си имат собствени инициативи, искат собствен бюджет и е интересно да видим какво ще се случи през май. Внимателно следим какво се случва и през май да е реалистично. Ние сме Европейския парламент. Ние казваме, това е политически ход. И казваме, сега е ваш ред и питаме съвета, какво искате да урежете? Съвета и ние можем да кажем, не сме съгласни с вас. Нека да се придържаме към старите традиции, казват те. 1,3. Ние пък отвръщаме, нека да анализираме внимателно положението. И ние да сме първите, които предлагат. Не искам да обсъждаме реакцията на комисията днес, все повече обсъждаме спецификата и съдържанието на политиките. Това, което каза е, и госпожа Тома преди малко. Какво е всъщност селскостопанската политика? Какво е? Тя част от економиката ли е? Или от производството? Или от хранитомика? И ще трябва да можем да отговорим на тези въпроси, ако искаме да има промяна. А промяна трябва да има. Въпросът е как да се направи тази промяна, както каза господин Хоган. Дали това да стане чрез кохезионната политика? Не можем да говорим за кохезионна политика, като цвиката на кохезията не е в съдържанието, а в метода. А то е споделено управление. Когато критикуваме разходването на средствата, кое критикуваме? Съдържанието или метода? Критикуваме начина на разходване да били необходими, така че да помислим какво трябва да се направи. Въпросът е свързан с съдържанието. Смесваме съдържание и метод. Искаме ли да имаме споделено управление от страна на държавите членки? непрекъснато а, ги урязваме. Но кохезионната политика желая да бъде изваден от а, политиката на сближаване. Това означава, че изцяло ще се промени облика на политиката на сближаване. За това казах. Като казваме по-малко за политиката на сближаване, какво имаме предвид? По-малко за транспорта, по-малко за инфраструктурата. Нали искаме да засилим конвергенцията? Това, което казваме днес, обаче се надявам, че комисията ще ми обясни Нещо, което каза и госпожа Гардия Сабал. Как се стига до тези 50% и увеличаване с 15, извинете, и намаляване с 15% на политиката на сближаване? Как така урязват ми изтича, така че ще приключвам. Благодаря ви, че не критикувахте доклада ни. Ще видим какво ще се случи следващите няколко дни. Днес нямахме достатъчно време, но сме готови да работим заедно, за да поставим началото на един сериозен дебат и да не говорим просто за цифри, а за съдържание. изказванията. Двата доклада вървят паралелно в един и същ график и имат една и съща цел, а, а именно да накарат а, комисара Оттенгер и комисията през май да представят едно смело предложение. А, днес е интерес слушах моите колеги от Франция, които са скептици по отношение на ОСП. Това е нещо като революцията на Коперник, за което говорят те. Приключваме без комисаря но в присъствието на Алан Ламасур, ветеран от предишните битки, успешно завършене. Съгласен съм, че сега е много по-лесно да обсъждаме собствените е, е, ресурси без премиера Камерън и без е, натиска на политиката за економи. Въпреки това обаче, трябва да бъдем внимателни в годината преди изборите, да не бъдем провокативни, защото не можем да обещаем, че всяко евро, похарчено а, за, на европейско равнище ще се върне като едно евро на национално равнище, защото в областта на външната политика това не е така. Господин председател, относно фискалната неутралност, ако трябва да бъдем интелигентни, защото не можем да разчитаме на вноската на Обединеното кралство. Е, Оттингър ще иска приходите от схемата за търговия с емисиите и от пластмасовия данък. За нас тези въпроси са спорни. Също така за регресивното данъчно облагане. Има много познания в комисията и за това ме е прихода за сега от това и това ще, тази сума ще става все по-малка, защото трябва да изпълняваме амбициозните си цели за намаляване на въглеродните договорена след тежки преговори. Ако тръгнем по, по този път, Нашата цел трябва да бъде да избягваме екологичния дъмпинг и този данък върху въглеродните местното на индустрията. Благодаря. Жерар Депре, последен оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря, разбира се, и на всички колеги, които взеха участие в дебата, които направиха коментари и изказаха одобрение. Най-напред държа да потвърдя принципа си на добронамерена неутралност прямо доклади, докладчиците за многодишната финансова рамка. Те също въздържаха от критики към на моя доклад, така че и аз ще сторя същото. На първо място, мисля, че трябва да сме наясно за амбициите ни по отношение на политиката на спешаване. Тази политика наистина е важна в взаимоотношенията между по-богатите и не толкова богатите държави на Съюза. Въпреки това си мисля, че можем с пълно право да се запитаме какво точно се включва в политиката на сближаване. И това е една процедура на оценка, която е неизбежна. Тя ще ни позволи в някакъв момент да сме наясно какво ще бъде какъв ще бъде адекватният размер, адекватният обхват на политиката на сближаване. И тук се връщам на казаното от колегата Януш по отношение на данъчната неутралност. Да, господин председател, смятам, че трябва да я потвърдим, но запитам как може да продължаваме да я прилагаме на практика. Ако искаме да се увеличат приходите, ако непрестанно трябва да се увеличава собствените ресурси и да се намаляват вноските от националните бюджети, тогава как? Къде очаквате да дойдат тези средства? Това е техническата трудност на цялостното ни упражнение. Разбирам защо са изправени под проблеми и разбирам защо трябва да намаляят вноските в националните бюджети, но ако очаквате това да се случи без увеличаване собствените ресурси, не знам как очаквате да има увеличаване на бюджета. Смятам, че това е тема, която трябва по-внимателно да се обмисли. Януш спомена и схемата с търговия с емисии. Няма да крия от вас, че това беше най-сложният въпрос в дискусията ли с него, като иначе промина много конструктивно. Това е тема, която трябва да се обсъди. Смятам, че по нея много политически групи биха били склонни да приемат това предложение, но ще има може да има и последици, които трябва да обмислим. Няколко думи към господин Сарвама. Съгласен съм с него, че трябва да проявим нужната смелост и да заявим, че ако Европа иска да стори това, което иска и обещава, ще има нужда от повече средства. Съгласен съм с него. В някакъв момент гражданите ще трябва да вземат решение дали си струва да продължаваме с Европа или не. Затова и ние трябва да може да се обърнем пряко към тях с искане за увеличаване на финансирането за Европа. Но, ако му сега направим това, нищо няма да получим. И щом един убеден федералист като мен го твърди, не е за подценяване текущото положение. Но от друга страна трябва да сме наясно какви собствени ресурси искаме в рамките на предстоящите преговори за годишна финансова рамка. По този начин може да съберем, не, възможно е голямо мнозинство в парламента. Ако не успеем да постигнем това мнозинство, ако не успеем да излезем с нещо разумно и приложимо като предложение, безспорно ще се е, провалим напълно в преговорите със съвета. Така че нека много внимателно да погледнем какво предлагаме ние. Ако имате някакви е, промени, ако искате да предложите някакви промени, моля, направете го с изменение, но пак казвам, имаме нужда възможно най-голяма подкрепа тук в парламента за нашите предложения. На този етап това е най-важното, което исках да ви кажа. Благодаря ви. И аз искам да потвърдя казаното от Жара Допре. Как може да увеличим бюджета без да увеличим данъчното облагане? Като намалим с толкова, сколкото ще увеличим бюджета. Вчера взех участие в 10, 10-та годишна конференция, посветена на Европа и космоса. Ако има една тема, която безспорно е от национално ниво, това е космоса. 14-15 милиарда са заложени на европейско равнище и го казвам под контрола на Моника Холмайер, която също участва на тази конференция. Истинският въпрос, който се задавам обаче е, ако искаме да а, сме по-успешни по отношение на космическите изследвания, а знаете, че има приложения като а, Коперник и Галилей, които са в а, облага на всички европейски граждани. Но трябва да обсъдим дали да действаме действително на национално равнище или пък няма да е по-добре да обединим средствата си на европейско равнище, т.е. да прехвърлим средства, които са били заложени в националните бюджети, т.е. да съкратим националните бюджети и държавите членки да предоставят на европейско равнище това, което вече са били заделили на национално равнище. Така ще покажем и къде е истинската добавена, европейска добавена стойност и така може да нахвърлим дори и почти 1,3% от БНД. Така може да обясним какво правим на нашите граждани. А към момента бюджета е, е необясним за нашите граждани, а на практика 80% се връща обратно на държавите членки. Само 20% остава за наднационалното равнище, за истинско европейското. Само един истински реален ресурс имаме и това са митата, но пък от друга страна се занимаваме единствено и само с подписване на споразумение с търговия, които на практика премахват митата. А пък в рамките на ОСП се оказва, че едновременно даваме субсидии на животновъдите и едновременно с това ни подписваме смъртната присъда, подписвайки споразумение с свободна търговия с Меркосур. Така че ни чакат много сериозни дебати, скъпи колеги. И очевидно, че трябва да се подготвим за предстоящите избори до година. Зашемително е, че ще изготвим бюджета преди да се вземе това решение. И аз като вас а, бяхме избрани през 2014 година, но някои мисля, че бяха тук по време на преговорите през 2013 година. Какво стана? Казахме, ами да, готов е Готов е бюджета за тази година. Това е част, част от научната финансова рамка. Доста особен този метод на работа. И въпросът ми е как може да преодолеем тази трудност. Много вълнуващ дебата, който ни очаква, много вълнуващ ще бъде тази работа и се радвам от този факт. Ще спрем до тук по доклада за годишна финансова рамка и новите е, собствени ресурси, които имаме огромни очаквания. Госпожо Тома, имам само един въпрос за графика за работа по двата доклада. Да, нека да уточним. Графика на работа. Принципно. Крайни срок за внасяне на изменения е 31 януари. А гласуването е предвидено в Комисията по бюджети на заседанието ни на 21 и 22 февруари. Целта е да има дебат и гласуване в пленарната, пленарното заседание през март в Страсбург. Аз сега давам думата на докладчика ни за бюджета 2019 година, господин Даниел Виотти. Грация, президенте. Лори Черкиро. защото говорихме доста подробно по теми, които не са толкова далеч от моята. Няма да се спирам а, в големи подробности по текста. Колегите ще могат да си го прочитат през следващите дни, да критикуват а, и да предлагат изменения. Ще споделя някои общи разсъждения и относно перспективите за бъдещето. Искам да при елемента, които нямат общо с самия е, бюджет, така наречените външни елементи. Първо от многогодишната, а именно призрака на Брексит. В съвета другата част която работи по биотики и изпълняваме важната задача да се борим с популизма. А, това не е самоцел, за да можем да борим с празни думи. А, също популизма трябва да се борим с конкретна политика. трябва да се концентрираме именно върху тези групи. Искам да благодаря за работата на колегата, колегата Морешан през инвестиции в Хоризонт ЦЕФ ФСИ. Следващата година мисля, че трябва да вземем повече правит младежите, семействата. Внесли сме редица проекти, укрепим гръбнака на нашата економика. Имам предвид малките и средни предприятия. С всички тези теми трябва да се занимаем. Трябва да станем и по-активни и на социално равнище мисля, че това а, стоеше неизказано в тази зала днес преди обяд. Всеки път, когато става дума за бюджета, вчера или онзи ден, председателят Проди, президента Проди представи на комисията а, а, една социална инфраструктура, инфраструктурно социално равнище, един социален стълб. Именно защото сме съюз, трябва през бюджетната 2019 година наред с новата финансова рамка, наред с собствените средства, трябва да докажем, че сме в състояние да осъществим социалния стъп. Едно последно разсъждение по различни теми. В документа съм написал много за ЕФСИ и, и така нататък, но искам да кажа няколко думи по съдържанието и по метода. И в предишния дебат беше казано, че миграцията трябва ясно да бъде отделена от сигурността и отбраната. Това е тема, която трябва да бъде взета предвид и през следващата година. Имаше един аспект, по който не съм съвсем съгласен с комисара Оттингер и поне мнението ми се различава от това, което каза той тази сутрин. Той каза, че не е толкова трудно да защитим нашите външни граници, в това число и морските. Смятам, че това не е толкова лесно. Мисля, че това е комплексна задача не само защото е трудно в техническо отношение да защитим границите си, но е, и защото трябва да действаме хуманитарно. Ние сме Европа, ние не можем просто да отбраняваме нашите граници, без, без да проявяваме солидарност, без да защитаваме човешките права. Нали? Това са основните ценности, на които почива нашия континент. В този смисъл трябва да покажем и финансов ангажимент. Миналата година създадохме основата за това, но трябва и да продължим да инвестираме в области, в които се очертават проблеми с миграцията, с бедността, Трябва да се опитаме принципно да решим тези проблеми постепенно. Сега, относно тези бележки по съдържанието, ще мина към процедурата. Както миналата година и както казахме тази сутрин за МФР, смятам, че Едно от основните неща, за които трябва да се споразумеем в парламента, е, че новите идеи на съвета и новите политики трябва да върват ръка за ръка с нови средства. Не искаме да водим дискусията за преразпределението. Избори трябва да се опитаме да не не знам а, а, как, какъв е графика за... А, Тоест, ние трябва да дотичаме от Страсбург обратно в Брюксел. Моето намерение е след. Винаги е било на разположение от методическа гледна точка. Искам да процедирам както него. И от а, май. Благодаря ви, господин Виоти. Благодаря ви за насоките, които ни предлагате. Много ясно. Участвал съм вече в четири такива. И трябва да призная, че има известна театралност в тази процедура, т.е. продължение на две седмици нищо не се случва. Дори парламента понякога подхожда към помирителната полуция. И накрая всичко се случва за една нощ. Този път вас ви чака това предизвикателство. Нека заедно да се опитаме да променим този метод на помирителната процедура. Мисля, че бихме могли да започнем с процедурата незабавно, но за целта пък трябва е, Европейският парламент да има много в сянка от името на НП Моника Холмайер. Благодаря ви, господин председател. Първо искам да благодаря на колегата за представените нови насоки. Има те съдържат някои неща, за които ние заедно сме се борили Имам предвид най-вече програмата Еразъм и дебата с страните членки. Много полезна за младите хора и то наистина има практическа полза за тях. А, имам няколко въпроса във връзка с младежката инициатива. Четох специалния доклад на Сметната палата и ми се иска да всеки път се опитваме да, да, да малко за млади хора, за да може там да се създават повече работни места. За това бих искал да поставя акцент в дискусията и тук. За, а, съгласна съм и агенциите да бъдат поставени в разумна рамка, така че те да могат да работят, което не винаги е така. Понякога имат недоверие към Европейския съюз. Мислят, че хората имат недоверие към своите правителства. Е, е съвсем вярно. Ние винаги сме се придържали строго към принципата на субсидиарност и Лисабонския договор, което означава дигитализацията като цяло не бих я представила в отрицателна светлина. Напротив, тя ще създаде много работни места, но ще има и отрицата. А, а, а по-скоро насочено към това хората да имат достъп до мрежата, да имат възможност да а, използват цифровизация. Ами имаш предвид, когато казваш да се осигури по-добър достъп до пазара за жените. Считам, че е много важно да правим солидарно с бежанците, но и мерки за защита. Защото когато приключат военните мерки за осигуряване. Като цяло позицията на докладчика. Групата ми, разбира се, има някои резерви. Добре, имате думата. Не само, че знаеш, че трябва да си тръгне господин Таран по начин, но и вече тръгнах, че изобщо си, вече го вижда как си тръгва, затова му дадах думата преди това. Ама не си притеснявайте, господин председател, не очаквах толкова бързо ми дадете думата изобщо. И така, господин председател, харесва ми доклада на господин Виоти. Първо, защото е посъкратил доклада си сравнение с огромните изчерпателни каталози, които понякога се, в които понякога се превръщат докладите. Този доклад е доста ясен, доста сбит, даже в някои случаи малко прекалено сбит, лесно четим и определя много ясни приоритети. Някои случаи ми се струва дори, че са прекалено ясни, като например, като факта, че бюджетът че бюджетът на, за 2019 година трябва преди всичко да се съсредоточи върху проблемите на младите хора в Европа. Като цяло, доброто послание, политическото послание е добро, за постигане на целите ни, както и възможността да има други цели, свързани с насърчаване на младежкото предприемачество. Днес е, може би, да структурираме дими молби за програмата. Това е чудесно, председателят. Ами чудесни бяха речите на правителствените държави. Аз подкрепям тази идея, въпреки че ми се струва непреодолимо предизвикателството. Съгласен съм и с някои от резервите, свързани с